че може да се смята, че протокола е прият. Трябва да ви информирам, че по трети член и, и трети и четвърти линия от регламента, юридическата комисия на своето стане, 19 март 2014 година провери правомощията на Джовани Барбагало и Анетте Кейбус и предлага да се потвърди техния мандат и на двамата депутати, който да влезе в сила 11 март за Барбагало и 12 е, март за Куейвус. Трябва да потвърдим тези мандати. Има ли някой желаж да вземе думата? Няма такива. Техните мандати са потвърдени. Всичко най-хубаво на колегите. Господин е, Брис Ортфе подаде на председателството извиня, своето желание да бъде защитена негов,